така че накрая всеки да може да каже, унгарското председателство си свърши работата по този въпрос. Председателят, благодаря госпожо държавен секретар. Имаме пълно доверие на унгарското председателство. Сега позволете ми да закрия дебата. Господ да благослови всички ви. Следващото заседание ще се проведе утре, четвъртък, в 9 часа, а след обяд ще започне от 15 часа. Информирани сте за дневния ред, ще го намерите и на електронната страница на парламента. Довиждане до утре.